L'ultimo. Ah, eh? Come? Ah, sì, Abbiamo... Предпоследната точка в дневния ред е борбата срещу нарушението на правата на човека в контекст на военни престъпления, престъпления срещу човечеството, в това число геноцид. Веднага ще дам думата на докладчика Кристиян Дан Преда, за да ни представи докъде са стигнали нещата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегите, които внесах изменения. Те са много по... <laughs> повече на брой спрямо колегите, които са тук днес, защото имаме 195 изменения. Аз лично внесох поне десетина защото исках да въведа въпроси, които не бяха включени в първоначалния доклад. А, например, ограничение, тъй като имаше ограничения с броя на знаците за проектотекста, както знаете. Що се отнася до измененията, например в изменение 35 и 138, исках да наблегна на факта, че системата за репарации за жертвите трябва да функционира а, качествено. Това в контекста на управление. Също исках да актуализирам информацията за уведомлението за отегляне на а, Гамбия и и Южна Африка от римският статут. Имаше и други колеги, които са искали да, искаха да направят същото в измененията си. След това, в 109-то изменение подчертах значимостта на действията на Европейския съюз за независимостта и интегритета в, в международно сътрудничество и също и в 110-то изменение подчертах ключовата роля на сътрудничеството на всички държави от Римския договор, заедно с международната общност. И отново има и други изменения от други политически групи. И а, това със сигурност ще ни помогне да направим компромисни изменения. Що се отнася до 134-то изменение, което аз внесох, исках да потвърдя специфичното място на а, универсалната юрисдикция в отделните, дър... в отделните държави членки за функционирането на международната система за правосъдие. Това е въпрос, който е бил също и разгледан от други колеги. Що се отнася до измененията, представени от депутатите от други политически групи, а, Те допълват първоначалния текст на доклада. Но не можем да избегнем, примерно, въпроса за подсилване на международното хуманитарно право и подкрепям всички изменения, които говорят за това. Също искам да подчертая, че Европейския съюз може да играе важна роля в подсилването на а, на международната помощ, и, а, така както изменение 76-то. Голям брой изменения са се средоточили върху връзката между Европейският съюз и а, а, съда по човешките права и че трябва да има добро взаимодействие, което да бъде подсилено. Смятам, че тези изменения попълват и допълват много добре а, доклада и предлагаме тук компромисни изменения, за да се интегрира тази серия в измененията. Също в доклада, който сме изготвили, има място за измененията които говорят за дълбоките корени на, а, на военните престъпления, а именно престъпления срещу човечеството и геноцид и че те трябва да бъдат а, изкоренени и да се работи в тази насока. Също едно изменение на Комисията по въпрос на жените за специфичната ситуация на жените в този контекст. Сигурно си спомните, че съм говорил в това отношение по време на първата ни дискусия за въпросите, засегнати от комисията по въпросите на жените. Но може би това не е най-подходящо място да се говори за всички геноциди, които са съществували в света. Защото в този случай дискусията ще бъде огромна и докладът ще промени цяло целите си. Така че това не е доклад, който, който говори за това. Напротив, тук смятам, че е рискувано да се включва тази тема, защото на този етап целта на доклада е да се преразгледа политиката на Европейския съюз за превенцията е, спрямо престъпления срещу човечеството и геноцидите и да помислим за действията а, с, на, на различни държави, които са допуснали престъпления. Така че не смятам, че трябва да се връщаме на теми като геноцида на арменците и други. това са важни теми. Ние не сме били безразлични в миналото. Аз лично съм се а, ангажирал с тези два въпроса, защото а, съм работил с колегите от различните политически групи по резолюцията, която изискваше от турските власти да признаят арменския геноцид. Нямам никакви резерви по тези случаи, но смятам, че целта на доклада не е да се връщаме на геноцида. Относно престъпленията, извършени от недържавни организации, виждате какво става напоследък в Сирия, трябва да се постави акцента върху тези случаи, върху а, престъпления, а, извършени от подобни е, организации. Трябва също да помислим за блокажа на ОНЕ, осъществяван от Китай, и да отправим незабавен призив. И а, трябва да видим какъв ще, е, какво ще е решението на съвета за сигурност или на Международния съд. Тоест, тук не става въпрос само за престъпления, на, на ИДИЛ, но също така и на Баша Асад. Това са престъпления от изключително тежък характер. Що се отнася до доклада, отбелязвам си идеята на господин Корал да не говори за, а, за а, ИДИЛ в а, а да се използва а, формулировката, която се използва всички резолюции на парламента, ISIS наклонен черта Даеш. Би било много интересно да се направи цял дебат, защото има а, някои идеи, които казват, че не трябва да се използва нито едната от двете. А, а, формулировки трябва да има друга, но няма да отварям този дебат. Решението, което ще предложа е да се използва ISIS на черта ДАЕШ като наименование. Що се отнася до а, Боко Харам, съгласен съм, престъпленията на Боко Харам са също толкова тежки, колкото и тези на, на Що се отнася до а, националното законодателство, а, споделям становище на колегите, които казват, че а, а, трябва да има наказание на тези престъпления срещу човечеството, но а, липсата на един такъв а, съд, специфичен за Даеш, не може да а, бъде оправдание за неосъждането им. И в заключение искам да благодаря на колегите за измененията. Надявам се, че ще имаме интересни дискусии по време на заседанието с докладчиците в Сянка. Ние се опитахме да намерим някакъв компромис, подхождащ на всички. И благодаря и на всички колеги е, и на всички политически групи, които представиха изменения. Смятам, че това е а, важен елемент, за да а, работим за напред. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Сега да изслушаме докладчиците в е, сянка. Първият е госпожа Мариче Шаке. Благодаря ви. Разбира се, моята група е много важно, но обикновено не сме първи в списъка. Не разбрах от превода, че става дума за мен, с което се изминявам. Gladly so. Anyway, thank you for the... Uh... Благодаря ви за изчерпателният обзор на това какво смятате да добавите в а, текста си и а, каква посока сте избрали за доклада си. Отразили сте голяма част от а, съдържанието на изменението, което аз внесох. Смятам, че трябва по-общо да разгледаме множеството начини, по които извършителите на най-ужасяващи престъпления могат да бъдат подведени под отговорност при липса на достатъчно широка подкрепа за Международен наказателен съд или други механизми, като например задължението за закрила, смятам, че трябва да разгледаме и други възможности за подвеждане под отговорност чрез Международният съд, други възможни институции, но и като цяло Европейския съюз да подкрепя всеки един момент различните инструменти на международното наказателно право. един въпрос, ще трябва да се избегне цялостно дискусията за геноцид и да се ползваваме на предишни фактологически доказателства за наличие на геноцид. Съгласен съм, съгласен съм с това ваше предположение. то е логично не е сега момента да обсъждаме кой има право и кой не, когато определя дадени престъпления срещу човечеството като геноцид, но въпреки това Въпросът за геноциди права и престъпленията срещу човечеството трябва да се обсъжда всеки път, когато това е възможно, особено по отношение на Сирия и престъпленията, извършени от тъй наречената Исламска държава или Даеш. Трябва да им обърнем особено голямо внимание, особено след ужасяващата употреба на химически оръжия срещу цивилни, сред които и деца недопустимо е дори да си представим, че подобни ужасяващи престъпления ще останат безнаказани и техните извършители няма да бъдат подведени под отговорност. Също така смятам, че трябва по-общо да разгледаме кой подкрепя този вид престъпления, когато те се извършват. Заявява се, че ООН няма как да бъде по... да би следва да бъде по-ефикасен, но до момента, в който ООН не го прави ефективно, ние в Европейския съюз трябва да вземем по-ясна позиция на ясна ангажираност и в това отношение доклада ще бъде много полезен. С това път обсъждаме доклада, с нетърпение очаквам да гарантираме пълна подкрепа за доклада и се надявам също така да продължим да сме положението с различните политически партии и държавите членки, за да гарантираме, че това няма да бъдат само препоръки, а да имаме конкретни действия, за да се гарантира подвеждането под отговорност на извършителите. Благодаря. Thank you. Госпожа Лохпиля, благодаря ви, благодаря и за доклада. Ние също внесохме някои изменения и ще се спра само на някои от тях. В доклада поставяте въпроса за недържавните извършители на престъпления и в изменение 13 предлагаме да се говори и за употребата на универсалната юрисдикция, т.е. и държавите членки и други могат да подвеждат отговорност индивидуални чиханисти и други. Предлагаме и още едно ново изменение, което засяга незачитането на международното хуманитарно право. Предлагаме идеята с свикване на международна конференция, на която да се обмисли нов международен механизъм за събиране на данни и докладване за престъпления в рамките на военни конфликти. Виждате какво се случва в Сирия. В момента разполагаме с данни и е важно те да се събират и съхраняват за евентуално по-нататъчно съден производство. Също така изискваме от върховния представител за вършата политика да ни представя ежегодно публично достъпен списък на извършителите на нападения срещу болници и училища. Това също е една тенденция, която ставаме свидетели все по-често. И още едно съвсем ново изменение. Uh, to call on member states to ratify the... Да призовем държавите членки да признаят основните инструменти на международно хуманитарно право и други uh, важни инструменти. Изискваме също така Европейския съюз да положи повече усилия за осведомяване на, на общественото мнение и предоставяне на обучение по международно хуманитарно право и също така насърчава Европейския съюз да използва всички двустранни инструменти, с които разполага за ефикасно насърчаване на спазването на международно хуманитарно право. Друг въпрос, който засягате и вие в едно от измененията си, е свързан с правата на жертвите и факта, че действително правата на жертвите винаги трябва да са в центъра на всяко действие в бол... за борба с безнаказаността. Тук изменение, което го нямаше до момента, т.е. изменение 18, обсъжда възможността съвета за сигурност да прехвърля случаи към Международния наказателен съд в нашето изменение заявяваме, че съжаляваме, че тази идея се оказа провал, т.е. тя беше блокирана на няколко пъти. И ни призоваваме Европейския съюз да подкрепи инициативи за преодоляване на ветото света за сигурност в случай на масови жестокост. Има някои други изменения, които сега добавихме, като например ратификацията би следвало да засяга и изменението от Кампала. И също така споменахте факта, че някои африкански държави се оттеглят от Международния наказателен съд, доколкото знам към момента става дума само за Бурунди. Не знам дали нямаше проблем някакъв с превода. Grazie. Eh, Enrique Guerrero, che non è presente. Enrique Guerrero който не присъстваме, помоли да предам следното. Благодари за работата свършена от преда. Внесъл е 27 изменения. Някои изменения са свързани с процедурни и технически изменения 97-84 подчертавам само някои от тях, е, става дума за значението на данните от НПО, необходимост, необходимостта от реформа на ОНЕ, значението на взаимоотношенията между Европейския съюз и Международния наказателен съд и необходимостта от финансиране от страна на държавите членки е, за е, осигуряване на устойчивост на Международния наказателен съд, да се гарантира независимостта на съда. Затова е необходимо да се ратифицира споразумението за привилеги имунитет на съда. Изразява тревога от факта, че Израел, Русия, Судан, изрази са заявили, че няма да се включат в статута, но в член 83 трябва да се включат престъпления, в които Европейския съюз иска да има правомощи. Накрая нещо, което е включено в казаното от господин Прево, да не се ограничаваме само до действията на Дажо в Сирия, но да включим и Боко Харам. Ето това е участието на групата на социалистите на заседание. Ще се обсъдят компромисите и всички останали въпроси. Благодаря. Сега думата има госпожа Хикей от службата за външни дейности. Добър ден на всички. Благодаря за това, че ни включихте в този много полезен дебат. Разгледах много голям брой изменения. По... Приветствам онези, които засилват текста, жертвите, правата на жертвите, ролята на Международния съд. Ще отговоря на някои от измененията и да изразя нашите въпросителни. Госпожа Лохбилер спомена въпроса за публична декларация за нападение срещу училища и болници. Аз смятам, че такъв доклад е по-уместно да бъде изготвен от ООН. Може би трябва да се подпише декларацията за безопасни училища, но колегите не биха искали публикуване на този доклад да се свързва с Европейския съюз. по изменение 147 специалния представител по въпросите на сексуалното насилие във въоръжените конфликти. Аз мисля, че това е в мандата на съветника по въпросите на равенството между половете, по изменение 76 бих казала, че това е включено в нашето обучение. Може би трябва да кажем да се продължи работа по е, учението. Може би е, знаете, че вече... So again, having somebody... че вече имаме лице за контакт с е, РТП. но при, със всички тези оговорки имаме пълна подкрепа за доклада. Благодаря, Кристиан има думата. Нямам какво много да добавя. Благодаря на колегите, които представиха своята гледна точка. Благодаря на господин Гереро ще насрочим заседание на докладчите в Сянка с надеждата да постигнем добър резултат. Благодаря. Искам да кажа, че гласуването в ФЕД е предвидено за 30 март, така че ние трябва да положим усилия Преминаваме към последната точка. Въпроси към службата за външна дейност и комисията. Имаме три въпроса. Първият е въпрос от Барбара Лохбилер. Дава ми думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Въпрос е свързан с Мавритания и робството. Там парламентът прие резолюция през 2014 година за Бирам Дахабейт. Там осъждаме всички форми на робство и призоваваме правителството на Мавритания да предприеме действия, за да, да се изкорени робството. През юли 2016 година 13 членове на движението против робство в Мавритания бяха произволно задържани и хвърлени в затвора. Трима от активистите бяха оправдани и седем освободени, но трима са още в затвора. Въпросът е какво предприеха службата за външни дейности комисията след резолюцията с оглед на премахване на робството в взаимоотношенията си с властта в Мавритания и многостранни форуми Какви стъпки е предприяла делегацията на ООН по отношение на двамата активисти, които са още в затвора? Какви гаранции са предвидени в търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Мавритания по отношение на робския труд? Господин Шадек, добър ден, благодаря на всички по е, резолюцията от декември 2014 година, това беше преди две години, междувременно се случиха доста неща, господин е, Бирам, е, който беше арестуван, беше освободен през май 2016 година и беше оправдан от съда. От 13-те арестувани, както чухме, им бяха наложени несъразмерно високи, е, строги наказания. Двама са все още е в е, затвора. Междувременно се прие допълнително законодателство против робството от правителството. Е, предвиди се максимално наказание и създаването на специални съдилища. Има и законодателство за борба срещу остатъците от робството, независимо от е, усъвършенстването на нормативната база е постановена само е, една наказателна присъда. Изпълнението на законодателството е много слабо. Е, няма разследвания на обвиненията е, за изтезания, така че очевидно изпълнението е, на нормативната база куца. Също така делегация на Европейския парламент посети Мавритания през февруари и искаме да благодарим на парламента за това, че посети страната и там повдигна редица въпроси, сред тях робството. Мисля, че мисията беше приета много добре се срещи на най-високо равнище. Е, беше постигната договорност за меморандум и бяха включени основни въпросни на взаимоотношенията между Европейския съюз и Мавритания. Може би една дума за общите взаимоотношения Европейския съюз Мавритания. Ние работим в е, доста сложен е, контекст характеризиращ се с несигурност, тероризъм, работим с местни партньори, множество са проблемите, изменения в климата, рибно стопанство, преодоляване на религиозната на религиозния екстремизъм, така че много са важни взаимоотношенията в региона. Е, Мавритания е важен, но не винаги лесен партньор. Въпросът е на правата на човека, личните свободи и други основни ценности, разбира се, са неразделна част от нашите взаимоотношения с тази страна. И така по отношение на трите въпроса. Искам да кажа, че разбира се, доста е предприето делегация с делегация на място повдигна въпроса. Тези въпроси са част от политическия диалог, както и на формални и неформални поводи. Целта е да се привлече внимание към тези въпроси и да настояваме за промяна в желана от нас посока. Що се отнася до съдебните дела, делегацията в координация с държавите членки на място присъства на делото, с което се повиши нашата визимост и бяха посетени активисти в затвора. Срещнахме се с, с правозащитници, сред тях и господин Бирам. Това не, не беше прието много добре от властта на Мавритания, но ние държахме да се видим с а, тези събеседници. Също така работим по редица проекти, утвърждаващи правата на а, човека и върховство на закона. Колега от комисията ще даде повече подробности. По втория въпрос за двамата които са все още в затвора. Всъщност това е същата дейност, която беше извършена, посещение на активистите, присъствие на съдебните дела, бяха публикувани три изявления и разбира се бяха проведени и сериозни дискусии тук в Брюксел бяха положени съответните дипломатически усилия. За съжаление, двамата затворници са преместени в затвор в доста отдалечена част на около 1000 км от столицата. Много е трудно да се направи посещение без специална подготовка и разрешение от властта, за съжаление. Но обмисляме е, варианти за посещения и това е, ще продължим да работим по този въпрос със същите инструменти, с които разполагаме, що се отнася до третия въпрос за търговските взаимоотношения. Това засяга няколко аспекта на нашите взаимоотношения, по-широката рамка, разбира се, споразумението за партньорство от Котоно, където са заложени основните ни ценности. Те са, по тях има договорено с Мавритания, споразумението за рибно стопанство е факт. Същото въжи и за инициативата Всичко освен оръжия. Мавритания има достъп до европейския пазар. Така че при сериозно на правата на човека ще има сериозни последици. И при всичко това не би било лесно да се установят много конкретни случаи. Това предполага много детайлни проучвания, които не е лесно да бъдат извършени отвън. Това е което мога да кажа на този етап и да напомня, че Основните ценности са тема на нашия редовен политически диалог в различни формати. Опитваме се е, да водим е, диалог, без да налагаме е, публичен натиск, да го правим по по-дискретен начин, Споменах обществени изявления, които бяха публикувани, когато бяха произнесени присъдите на 13-те активисти. Смятаме също така, а, ние трябва да поставяме много по-силен акцент а, върху интегрирането на всички части на обществото. Това въжи особено за младежите. Миграцията е също въпрос, който ни интересува и в този контекст. Предлагаме перспективи, но също така осигуряването на достъп до всички граждански и социални права чрез регистриране в, реги... в социално-економическия регистр, в гражданския регистр. И така ще продължим с тези усилия в бъдеще и вниманието ни ще продължи. Ще продължим да обръщаме внимание на тези случаи. Ще държим Европейския парламент в течение. благодаря за този изчерпателен отговор. Това е, което имахме предвид. Ние не искаме бюрократични отговори, а отговори съответни на въпроса. Вторият въпрос е няма да бъде разгледан, тъй като депутатът не присъства. Правилата предвиждат при отсъствие на депутата да не се разглежда въпроса. Е, никой не го е представлява. Затова преминаваме към третия въпрос, е, внесен от е, Франциско Асис. През юни 2014 година съвета по правата на човека прие резолюция 26 на черта 9 с която се създава междуведомствена работна група, която да разработи задължит, правно задължителен инструмент за регулиране на дейностите на транснационални корпорации и други търговски начинания по отношение на правата на човека, за да се предотвратят, за да се предотврати, разследва и осигури правна защита при случаи на нарушение на правата на човека. Европейски съюз трябва да участва активно в тези преговори. Какво е направено до сега и какви са приоритетите? Давам думата за а, отговор. А, по въпросът, който беше зададен, мога да кажа, че Европейският съюз системно е ангажиран в преговорите в Женева по тази резолюция и прилагането на практика на тази резолюция, особено при подготовката и а, работата на междуправителствената група, а, която заседава през юли 2015 и после през октомври 2016. Така че основната цел, тъй като това е, приори... това е в приоритетите на нашите действия по време на преговорите, та... идеята беше да работим съвместно с различни партньори по резолюцията, за да гарантираме, че двете основни елемента ще бъдат спазени в преговорите. И тези условия, според нас, са били е, в полза на Европейския съюз като цяло и имаше пълно лин консенсус от държавите членки. Първо, настояхме, че този процес не е альтернатива за различните принципи на ОНЕ. Знаете, че през 2011 възоснова на консенсус Обединените нации е постигнаха пълно споразумение, че тези принципи трябва да бъдат спазвани. Така че основните насоки на първо място и условието, което беше поставено на председателя на междуправителствената група, е да има постоянна, да задълбочена дискусия по тези принципи по време на работа на работната група. Друго важно, това е позицията, която отстоявахме до миналата година, е, че а, трябва да се разшири обхвата на междуправителствената група. Това беше а, съсредоточена, тя беше съсредоточена върху международно сътрудничество, включително и с а, различни предприятия. Това е нещо, което беше подкрепено от Европейския съюз, защото беше особено важно да се знае, да стане ясно, че нарушенията на а, човешките права не се осъществяват само от а, мултинационални и транснационални компании, но също и, на, и от местни такива. Има много примери в това отношение. И а, днес има много сложна бизнес система и най-различни начини на сътрудничество между различни, между различни фирми. А, така че това са основните принципи от една страна, от друга страна разширяването на обхвата. Така както а, винаги сме го планирали. И а, също нашите държави а, говореха, а, че трябва да се гарантират първо тези две условия, когато се срещнахме през октомври 2016. Европейския съюз присъства на дебата, дискусията, разбира се. Това беше едно споразумение, което беше постигнато съвсем накрая, преди началото на дебата на групата, така че Европейския съюз присъства тук като представител на всички държави членки. И за една седмица ние водихме дискусии съвсем открито, съвсем, а, а, съвсем открито с нашите партньори. Дебатът продължи една седмица и ще бъде подновен през октомври тази година. Така че Европейския съюз е готов да запази своите ангажименти, да дискутира със своите приятели и партньори и да запази е, нивото на дискусията на третото заседание. На този етап няма различни, няма все още предложения за конкретни правни, но задължаващи инструменти. Разбира се, има различни опции, които се дискутират, може би на по-академично ниво, но те не бяха представени все още на това заседание на междуправителствената група. Това е позицията на Европейския съюз. Надявам се, че отговорих на въпроса. Разбира се, продължаваме да бъдем ангажирани за бъдеще за дискусиите, които ще започнат през октомври 2017, пак за една седмица gli uffici di Corrao hanno delegato per la... Госпожа Лохпилер е била упълномощена от Иняцио Корао и затова й давам думата. И така, доклада на господин Корацио е по доклада от 2016 за сериозните нарушения на човешките права в трети държави. И този доклад идва с няколко конкретни стъпки, които трябва да бъдат предприяти от различни заинтересовани страни или от комисията. На този етап не сме получили никакъв отговор докъде е стигнала комисията с този доклад. Въпросите бяха какво е направила комисията от момента, в който беше прият доклада, за да се предприемат последващи действия за многобройните искания на Европейския парламент. Второ, Генералните дирекции, които са компетентни съответно по различните искания на парламента, са предприели някакви конкретни стъпки в тези последващи действия и а, кои измежду различните искания в доклада са били избрани като приоритети а, на съответните генерални дирекции. Благодаря сега госпожа Евелин. Ораторът говори без микрофон. Responsible business conduct, sustainable companies and good corporate добро управление, устойчиво управление. Това са част от а, решенията за една справедлива глобализация нарушенията, сериозните нарушения на човешките права, нарушенията на основни принципи и нарушения на правото, на работното право не бива да бъдат толерирани. Въз основа на основните принципи и е, подхода по стратегията от 2011 комисията продължава своята работа по ефективното прилагане на доброволни и законодателни инициативи, включително включени в тази стратегия. Особено не, не, не разпространяването на а, секретни а, клаузи и други. в тази област бяха прияти доста мерки, например директивата за правата на акционерите, както и за извънсъдебните спорове. Държавите членки също трябва да предприемат съответните стъпки. Комисията също следи развитието в международен план, например G20, G7 и други рамки, формати. Това означава подкрепа за визията на G7 нулеви фондове, които искат да се следят и да се санкционират фирмите, където има нарушение на работното право и смъртни случаи дори. също и да се изгради а, капацитет с МОД и с ОИСР. Относно стратегическите комуникета, те, са прияти, те бяха прияти, две от тях бяха прияти миналата есен за устойчивия план за 2300 и за капиталовите пазари и Съюза на капиталовите пазари. От комуникето на генералните дирекции през 2016 беше изградена една платформа на заинтересованите страни, заедно с заместник председателя Тимерманс. Идеята е да споделим отговорност, усилия и да се следи за всички тези елементи от амбициозната дневен наред на Европейския съюз. Тази платформа ще развие и ще подобри координацията и сътрудничество между частните и а, публичните заинтересовани страни и ще, при, ще помага прилагането на европейските политики в, а, по един устойчив начин. Относно търговската политика, инструментите там, а, относно схемите GSP плюс за преференциите, се въвеждат инструменти, като например списък с въпроси, така наречените таблици с критерии, както и а, двустранни срещи, за да се следи напредъка, най-вече относно ефективното прилагане на Международните конвенции от 2007. Е, и също до края на 2017 година пак ще говорим за напредъка, осъществен от държавите, а, които са се възползвали помощта, както и по оставащите проблеми. Относно споразумението за свободна търговия, а, човешките права са включени в рамковите споразумения на а, Европейския съюз и също има и други клаузи, наречени основни елементи. тези човешки права са институционално свързани с споразуменията. И а, във всички настоящи търговски споразумения има такива разпоредби с изрично позоваване на международни а, инструменти в това отношение, като например насоките на ОСР и а, на конвенции на ОНЕ. Относно достъп до а, различни инструменти за решение на проблема, Агенцията за основните права ще трябва да издаде едно становище за това как да се подобрят подобните средства за е, конфликти, спорове, които и този, това решение ще бъде, то, това становище ще бъде представено утре. Така че тук се взимат всичките необходими мерки всички тези мерки ще допринесат за ускоряване, доколкото е възможно, на добрите практики чрез голям брой европейски компании, включително и малки и средни предприятия. Bene, grazie. Grazie così. Bene, grazie. Благодаря на нашите събеседници от службата за външна дейност. Приключваме заседанието за днес. Утре ще продължим в 9 часа сутринта. Приятна вечер на всички!